So, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the Foreign Affairs Committee. Добър ден, дами и господа. Добре дошли на нашето заседание. Вече сме с 10 минути закъснели. Искам да поздравя нашият гост от Израел, председател, говорител на Кнесета. Сега първа точка от дневния ред, приема на дневния ред, ако няма възражения. Дневния ред е прият. Втора точка няма съобщение на председателя от моя страна. Трета точка – одобряване на протоколя от заседанието на 28 юни. Ако няма възражение до края на заседанието, ще смятаме, че протокола е пред. И четвърта точка – преглед на състоянието на преговорите по институционното рамково споразумение с Швейцария – Искам да кажа добре дошъл на, на Роберто Балсарети, ръководител на, дирек, на дирекция Европейски отношения в, в, в Федералния департамент за външни работи в Швейцария. А също така и заместник секретарят Кристиан Лефевр. Сега да кажа няколко думи Споразумението с Швейцария, надяваме се, ще бъде одобрено. Председателя на комисията господин Юнкерс беше неодавна там. Ще има още едно техническо заседание в Брюксел и надяваме се, че споразумението ще бъде изключено скоро. След техническите разговори ще трябва то да бъде одобрено от политическите партии и вероятно от швейцарците в референдум. Сега, без по-нататъчно забавене, ще дам думата най-напред на господин Кристиан Лефлер, е след това на вас, господин Роберто Болцарет и давам ви по 8 до 10 минути, след което ще чуем изказването на нашите колеги. Благодаря, господин председател, благодаря, че ми давате тази възможност. Вече е година и половина мина, откак бях тук във вашата комисия, заедно с тогавашният главен преговарящ. През, това беше началото на 2017 година. Докладвах по състоянието на разговорите между Европейския съюз и Швейцария. Тогава преодоляхме един труден период във връзка с инициативата за регулиране на масовата миграция. Това беше повратен момент – в нашите отношения, които от тогава до сега много се подобриха. Отношенията обаче все още не са укрепнали, за да отговорят на политическите, економически и социални реалности, нито пък отговарят на потенциала на отношенията между нашите две страни. Надяваме се да постигнем нашата цел в тези разговори но периода, в който това може да стане, изтича много бързо. Искам да ви напомня колко важни са за двете страни отношенията между ЕСЕ и Швейцария. Швейцария е нашият трети по търговски партньор. Европейския съюз има излишък в своята търговия с Швейцария. 40% от да, е с Европейския съюз. Голям брой швейцарски граждани живеят в Европейския съюз и много граждани Европейския съюз в Швейцария. Хиляди прекусяват всеки ден границата, за да работят в Швейцария или пък швейцарите да работят в Европейския съюз. А това е, се дължи на частичната интеграция на Швейцария в вътрешния пазар. Швейцария участва в, полицейското сътрудничество, участва в работата на нашите агенции като Frontex и в информационните системи, като Шенгенската информационна система и също така внася средства в европейските фондове. Европейският съюз и Швеция имат интензивно сътрудничество в много области, образование, научни изследвания, политика за опазване на климата. Подкрепят се взаимно Европейския съюз и Швейцария по въпросите на управление на миграцията, борбата с бедността и те работят върху а, а, програмата за устойчиво развитие 2020. Състоя се неформална а, среща а, между двете страни по тематични въпроси. Швейцария също е, участва в адхок споразуменията, свързани с управлението на граждански кризисни състояния, като Еолекс в Косово, в Мали и друга, де Швейцария. се придържа към декларациите на ООН и взема мерки, за да не бъдат заобикалени изискванията на тези мерки. За да се консолидира това сътрудничество, необходимо е да се споразумеем за едни по- солидни е, институционни рамки на партньорство, като се има предвид особено необходимостта от участието на е, швейцарски е, субекти в вътрешния пазар. Това споразумение ще укрепи двустранните отношения, ще осигури еднакви условия за вътрешният пазар и ще увеличи правната сигурност за всички участници. Споразумението ще е, запълни празнатата на някои липсващи механизми. Ще осигури динамичното възприемане на европейското законодателство и този механизъм ще даде също роля на швейцарските представители в оформяне на бъдещите решения. Също ще се споразумеем за механизъм за разрешаване на споровете и при прилагането на всички споразумения между ЕСЕ и Швейцария. Това е политически деликатен въпрос за швейцарците, когато се обсъжда решенията, вземани от, друг чуждестранни съдии. По време на посещението на председателя Юнкерс бе решено това решение за арбитража да се предаде на независима трета страна в съответствие с законодателството на ЕСЕ. Ще се приеме предварителни, задължителни, правно обвързващи решения на Европейския съд да бъдат приемани, а, а пък подробностите да бъдат решавани от арбитражни съдии това ще е, включва също така съвместни институции за надзор на отношенията на политическо равнище, съвместен комитет и парламентарна комисия. Разработихме е, всички въпроси, по които се преговаря и в момента продължаваме да работим по тях. Трябва да се направи оценка на постигнатото до сега. Надявам се, че това може, може да бъде направено само на още няколко заседания на най-високо равнище между преговарящите страни, за да се приеме проекто документ по прилаганите общи разпоредби по отношение на транспортното споразумение от 1999 и по всички бъдещи споразумения. Европейския съюз няма да приеме споразумение без осигуряване на еднакви условия до всички области, където швейцари ще имат достъп до вътрешния пазар. Ще трябва да приключим и нашите обсъждания по някои конкретни случаи на законодателство. Директивата за свобода на движението и така наречените периферни фланкиращи мерки. Ние няма да се съгласим каквато е била дискриминация срещу дейци е или субекти от Европейския съюз. Необходимо е да се избегне социалния дъмпинг от страна на доставчиците на услуги. Да се запази нивото на заплатите и високия стандарт. Гражданите и економическите субекти трябва да имат еднакви права и задължения на вътрешния пазар. През последната година направихме много, за да намерим общ език не само при решаването на споровете, но и в обхвата на рамковото споразумение, което ще се състои от пет споразумения от 1990 година насам, включително и споразумение за електроенергията, което в момента се договаря. Съгласихме се също така да модернизираме нашите търговски отношения, които сега се базират на споразумение от 1972 година за свободна търговия. То трябва да се осъвремени и да стане едно модерно споразумение за да може по-нататък да се подобри е, пазарното е, действие, пазарното участие на участниците. Това ще стане чрез механизмът, е, предвиден в рамковото споразумение. Съществуват всички условия за взимане на политическо решение. Сега всичко зависи от политическата воля. Както председателят на комисията Юнкер го каза, времето изтича, трябва да се приключат преговорите до средата на октомври, тъй като е, е, искаме да избегнем по-нататъчно протакане на преговорите. Трябва да се напомни, че това не е само едно допълнително споразумение. Това е ключово рамково споразумение, тъй като Европейския съвет посочи, че сключването подобно споразумение е, не, не, абсолютно необходим елемент, за да може Швейцария по-нататък да участва в вътрешния пазар. Иначе предимствата, на които се радва в момента Швейцария, постепенно ще отпаднат, което няма да бъде в полза на швейцарската економика. Европейския съюз продължава да включва нови споразумения с други партньори е, е, в различни области, като цифрови единен пазар, така че празнотите, разликите между Европейския съюз и Швейцария ще продължат да нарастват, ако се действа по съществуващите споразумения. Необходимо е очевидно да се създадат структурирани отношения и да се създадат равни възможности за двете страни, което ще бъде полза и на ЕСЕ, и на Швейцария. Несъмнено, двустранните отношения ще бъдат от полза и за двете страни но при едни такива отношения несъмнено ще възникнат и трудности, които трябва да се решават от двете страни. В заключение, в рамковото споразумение по-нататък ще укрепи нашите динамични отношения и ще ни даде възможност да се използваме неизползваните възможности. Благодаря. А сега, господин и може да изберете на какъв език искате да говорите. Благодаря, господин председател. Ще говоря на френски език. Аз до голяма степен съм изготвил сам а, тази репрезентация, тази презентация. Има няколко точки, на които искам да се спра. Това, което беше казано от Кристиан Лефлер, до голяма степен отговаря на това, което аз а, бих искал да представя. Ще ви представя цифрите а, от двустранните преговори. Става дума за цифри, които бяха показани и е, всъщност е, това са връзки, е, които предхождат предхождат тези цифри и ние мислим, че Това, което е много важно е да поддържаме добри отношения с целия свят, но най-вече с съседните страни, като Германия, Австрия, е, съседните страни, приятелските страни, с които е, от е, векове ние поддържаме много важни отношения. Например, връзките от економически характер са много важни. Връзките, които имаме с Бавария и Баден-Вюртенберг са точно толкова важни, колкото с Съединените щати. И аз бих могъл да продължа. Ние сме разработили в хода на нашата история е, една економика, която е, е от американски тик. Е, в Швейцария ние говорим три езика. Освен това, ние имаме достатъчно културни, социални връзки, които излизат извън рамките на економическите връзки и трябва да бъдат запазени тези отношения, трябва да бъдат доразвити. Искам да припомня, че а, ние бихме искали да има ново институционално седалище в Европейския съюз. Искам да посоча, че а, преди това, а и а, отхвърлянето от а, швейцарския а, народ, а, общото економическо пространство, а, ние сключихме редица двустранни договори и а, тези двустранни договори дадоха възможност на нашата економика и на нашите граждани също да се развиват, да е, поддържат е, извънгранични контакти. Границите, знаете, че станаха доста е, прозрачни. Швейцария поддържа отношения в Шенген и аз искам да припомня, че Европейския съюз не се е, свършва с е, Швейцария. Става дума за двустранни договори. Това са договори, които дадоха възможност за едно развитие от забележителен характер на европейския континент е, между нашата страна и Европейския съюз и това развитие продължава в продължение на години. Сега трябва да систематизираме всичко това. Има договори за достъп до пазара и тук вече трябва да се създаде една рамка около тези договори за достъп до пазара, за да може да корекционират е, коректно всички тези договори по по-ефикасен, по-модерен начин трябва да се постави такава рамка и освен това тази рамка трябва да позволи да е, очертаем нашите интереси. Например, ние в момента е, сме в е, процес на включване на споразумение за електрическа енергия, така че Швейцария да има достъп до е, пазара на електрическа енергия в Европейския съюз. Е, сега, е, може би, е, основните точки това са две. Е, първо, що се отнася до свободното движение на хора, вярно е, че от самото начало Швейцария има позиция, която е изключително предпазлива по отношение на свободното движение на хора и това се дължи на нашето географско положение, това е разбираемо, малка страна с много отворена економика, с много добре изградени връзки и е, всъщност това е и малка страна, която се намира между много големи и значими страни. Така че една страна като нашата по отношение на социалната защита, на заплащането, всъщност е, беше поставена е, под мигрантски натиск. Е, отбележете, че миграцията беше нещо е, много добро за нашата економика, защото това е, даде възможност да изградим нашите капацитети и като цяло в Европейския съюз. Свободното движение на хора от самото начало Швейцария има много предпазливо отношение към него. Става дума за принцип, но това е един чудесен принос към економиката на нашата страна. Имам предвид миграцията. Така че трябва да се запази тази отвореност, тази свобода на движение, но от друга страна ние трябва да прилагаме мерките, които сме приели за предпазване на работниците от социален дъмпинг и да гарантираме развитието на пазара на труда, едно развитие, което да подпомага развитие на економиката и, разбира се, да дава възможност за добри условия на труд за работниците. Това е всъщност точка на дискусия между нас в момента, обаче това едва ли беше улеснено от директивата за командированите работници и всъщност тя представлява една рамка, която според нас ни доближава Европейския съюз до нивото на защита, която имаме в Швейцария. Това искам да подчертая. И е, второ, е, господин Лефрайл е, вече го каза, става дума за една разпоредба, която изяснява необходимостта за е, държавните помощи и изяснява също така принципа и процедурите за сътрудничество между институциите за прозрачност и всъщност без това споразумение интегрирания пазар няма да може да функционира добре. За нас във всички случаи този секторен договор, това секторно споразумение трябва да включват помощите за работниците. Аз мисля, че ние е, сме абсолютно съгласни с останалите неща. След това, е, ние още не сме обсъдили до момента атмосферата, която е свързана с всичко това. Аз няма да крия, че в Швейцария решението на Европейската комисия да призная условията на труд в Швейцария, това всъщност е, беше е, доста очудващо. Е, имаше и известна объркваност по отношение на това, че председателството че правителството трябваше да води тези преговори във връзка с институциите. И също така Европейския съюз посочва, че няма някакъв, че ако няма ако няма достатъчен напредък в тези преговори, швейцарската борса няма да може да бъде призната. Аз, не мога да, аз мога да разбера, че има е, политически средства, които могат да се използват в едни технически преговори, но е, по принцип е, те имат и политически характер, като цяло са технически преговори, но не беше признато това на базата на обективни критерии от друга страда, И това е по-скоро една добра новина. Нашето правителство реши миналата седмица да е, поиска от парламента е, разрешение на кредит от 1,3 милиарда, е, за да може да участваме в плащанията на Европейския съюз и тук се включват 200 милиона, които ще бъдат ангажирани в сферата на миграцията и също така като страни в Гърция и Италия, които вече не са страни от кохезията на Европейския съюз. Ние е, със сигурност имаме интерес да запазим отношенията с Европейския съюз. Това за нас са изключително важни отношения е, и е, те са важни не само в економическо отношение. Сближаването на общия свят, общите ценности, аз имам предвид правовата държава, демокрацията, тук мога да кажа, че Швейцария е не по-малко европейска страна, отколкото държавите членки на Европейския съюз. Имаме интерес от това, имаме интерес от включване на е, институционално споразумение, което ще даде възможност за е, очертаване на нова посока в е, тези отношения. Имаме някои специфични точки, които искаме да изтъкнем. Всъщност е, в момента те се дискутират от момента, от който пряко се занимавам с преговорите, аз мисля, че е, ние винаги сме успявали да намерим добро решение за всеки проблем, но очевидно вече сме към края на тази дискусия и е, разбира се, накрая е най-трудно, остават още някои въпроси за изясняване, но ние ще направим това в дух на сътрудничество ще търсим това, което ни обединява, не това, което ни разделя. И искам да приключа с това. Ситуацията на Швейцария е много различна от ситуацията на други държави, членки на Европейския съюз. Знаете, тези страни са различни. Ние не искаме в никакъв случай развод. Ние искаме точно обратното да засилим нашето партньорство, което съществува от много години и, е, разбира се, това е, ще стане от страна на Европейския съюз, съобразявайки се с е, интересите на Европейския съюз и ние съобразявайки се с нашите интереси. Благодаря. Благодаря и на двамата ни оратори. Благодаря господин Бълцарети за това, че нямате намерение за развод защото в момента имаме друг развод на дневен ред. И двете страни се изказаха за състоянието на преговорите и отношенията. Ще дам думата най-напред господин Дорман. Добре е дошъл. Вие сте председател на специалната делегация. Давам ви думата. Благодаря. Ние сме от делегацията на парламента, която следи отношенията с Швейцария. През юли проведохме ежегодната си среща с парламентаристи от Швейцария. И освен това се срещнахме с някои швейцарски политици в Бон. През юни проведохме среща с главните преговарящи. Сега вече сме в края на отсечката. Изразявам надеждата, че споразумението скоро ще бъде факт, че преговорите ще бъдат увенчани с успех. Те се проточиха твърде дълго от май месец 2014 година до сега. Разбирам от медиите, че състоянието, положението на преговорите е критично – като че ли швейцарците не проявяват гъвкавост във връзка с, с своите категорични лимити, мога ли да моля да се ориентират към резервен план, така че да постигнем успех? Благодаря, господин Дорман. Сега трима колеги Андрея Шваб от НП, Ана Гомеш от Социалисти и Демократи и Чарлз Танък са поискали думата. Някой друг желая ли да се запише за изказване? Ние доста късно започнахме заседанието, затова ще ви помоля да не се изказвате по-дълго от две минути. Äh, Темата за двустранните отношения между Европейския съюз и Швейцария не е само външно-политическа тема, а по-скоро една економическа тема. И за това искам да благодаря на двамата изказали се за изключително компетентните им изказвания. И имам цяла редица въпроси. Искам сега да попитам господин Лефлер дали е, има е, отстъпки от страна на Европейския съюз с, в преговорите с Швейцария с този арбитражен съд и дали е, този компромис като че ли излиза извън е, границите на това, което беше планирано предварително, защото става дума за тълкуване на европейското право. И е, сега всъщност дали за това ще отговаря само един съд и то е така, за това отговаря е, Европейския съд. След това господин Белзарети, е, директивата за командированите работници беше изменена в Европа. От гледна точка на Швейцария, аз познавам Швейцария като е, либерална страна, от швейцарска гледна точка Европейския съюз – е много по-либерален, дори и с по-строги разпоредби в директивата за командираване на работниците, отколкото Швейцария. И искам да попитам дали Швейцария не е тръгнала все пак е, по малко погрешен път. Дали Швейцария като една моделна демокрация и е, една либерална страна все пак не е допуснала някаква грешка. И накрая, господин председател, един коментар, знам от дебата за е, правната уредба на държавните субсидии от моята федерална провинция е, Баден-Вюртенберг, че е, европейските е, разпоредби бяха либерализирани, много хора отидоха в Швейцария, защото всъщност ставаше дума за застраховането при пожар на сгради и се твърдеше, че в Швейцария разпоредбите са по-либерални. Госпожа Гомеш, две минути. Uh, Искам да задам въпрос към господин Лефлер, но и към нашия гост от Швейцария. Ако желая да коментира, бих се радвала на такъв коментар. Препоръките на нашия парламент в доклада за книжата от Панама във връзка с Швейцария, защото там има глава за Швейцария – и препоръки за борба с данъчното укривателство и за борба с изпирането на пари. Как са взети предвид в преговорите, които в момента се провеждат в Швейцария? Макар че Швейцария се е ангажирала да, премане, да премахне банковата тайна, остава така наречената вътрешна банкова тайна в страната. Това е нашата информация. Също така данъчното укривателство в Швейцария не е престъпление. Това има огромно значение за нашата собствена борба с данъчните престъпления, в частност укриването на данъците. Различните кантони имат различна данъчна стратегия. Това също много ни безпокои. Е, мога да дам като пример Цюрих напоследък. Е, Значението се проявява в три направления, най-малко. Значи има възможност за трупане на средства от престъпления, включително данъчни престъпления. И това е изключително обезпокоително. От швейцарския парламент чуваме, че има опити за регулиране на тази дейност, на това огривателство, обаче някои партии се противопоставят, така че нищо не се постига. И разбира се, стои въпросът за защитата на хората, които сигнализират за нередности. Те в Швейцария са сериозно застрашени. Всичко това трябва задължително да намери място в преговорите за отношенията между Европейския съюз и Швейцария и да бъде регулирано. Благодаря. Ана Гомеш, Чарлз Станък от Екаре. Благодаря, господин председател. Ана спомена смешното положение в някои кантони. Един такъв е кампион Италия. Нека се върнем назад във времето или по-скоро да идем две години напред в бъдещето, да кажем октомври 2020 година. И тогава е, изявлението на господин Лефлер може би ще е точно това, което ще е, чуваме от е, онези, които ще преговарят от страна на Великобритания за бъдещите отношения на страната с Европейския съюз. Много от хората, подкрепящи Брексит в Великобритания, винаги намекват, че швейцарският модел е приемлив за Великобритания в отношенията и със съюза след напускането. Естествено, е, центърът е свободното движение, но какъв компромис ще бъде договорен, след като е, швейцарското правителство наполовина игнорира, е, наполовина игнорира резултатите от последния референдум? Вие имате такава система, при която работните места на място могат да бъдат е, оповестявани само за местни работници и да бъдат наемани съответно само местни работници. Няма никакъв приоритет е, и няма да има никакъв приоритет, е, според един от нашите секретари, за граждани на Европейското економическо пространство след Брексит. Това според мен е грешка. Как ще се гарантира правосъдието? Освен на това, Норвегия като член на Европейското економическо пространство плаща много повече за уреждането на споровете. Мисля, че тук не трябва да се спада под някакъв минимум и да се плаща по-малко, отколкото Лихтенштайн плаща или плаща, отколкото плаща Норвегия. Е, също така хората, които подкрепят Брексит, е, много се притесняват от правилата за държавните помощи. Мисля, че те също трябва да намерят място в тези преговори. Алде, зелените не искат да се изкажат. Хелмут Шолс, благодаря господин председател. Може би три допълнителни въпроса към тези, които вече бяха зададени от колегите. Когато погледнем публичните допитвания в е, Швейцария и действията на политическите партии там, това поражда у нас въпроси до толкова, че е, те мобилизират и казват това с рамковото споразумение. За нас отива твърде далече и Европейския съюз със сигурност е, би ни помогнал доколко е, е, преценявате, е, че вътрешният дебат в Швейцария наистина е насочен към едно надежно дългосрочно сътрудничество и дали има необходими мнозинства за това или пък ще се изчака още и да се види как прагматично да се подходи към отделни теми. Втори въпрос. Германия е най-големия Land Германия е голям експортьор към Швейцария, т.е. голям износител и въпросът е дали едно такова рамково споразумение е, ще се е, отрази върху сътрудничеството в сферата на уражайната промишленост. Да или не? И третия въпрос, е, който ме вълнува е следния. Сега в края на седмицата имаше в швейцарските вестници статии за сложната економическа ситуация 90-92 година в Швейцария и сравнение с днешната ситуация. Доколко валутната корелация между еврото и швейцарския франк е свързана с загуба на работни места и дали това не е критерий, който трябва да бъде взет предвид при текущите споразумения между Европейския съюз и Швейцария. Да, добре колеги. Аз имам последен въпрос, ако няма други въпроси, по отношение на графика. Нека се опитаме да получим достоверна информация. Чухме току-що, че вие сте си поставили за цел да приключите преговорите бързо. Може би съветът и парламентът ще имат нужда от още месец след подписване на споразумението. Може би процесът на ратифициране ще бъде приключен до 2020 година. Все още възможно ли е това, така че да може съветът да получи съгласието на парламента за споразумението още по време на този законодателен мандат? 10 минути имате за отговори. Кой желая да започне? Добре, първо гостенин. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин Даман, мисля, че вече сме доказали своята гъвкавост във всяка част на преговорите. Преговарящите имат ясен мандат, имат червени линии, които не могат да бъдат прекрачвани но мандатът, който ние сме получили, той е, е израз на това, което може да бъде постигнато, което е израз на политиката на нашата страна. Знаете, че нашата система много често дава възможност да преценяваме онова, което е постигнато и да се допитваме до населението. Сега не смятам, че е, е, трябва да говорим за план Б трябва да се стараем с всички сили да бъде изпълнен план А, да намерим решение. Това се отнася за целият пакет от мерки. Шваб. Аз мисля, че с новата директива за командированите работници, е, директивата за изпълнение, наистина е, двете правни системи се сближиха, обаче това е свързано до някъде с е, различните валути, с силата на швейцарския франк, с особеностите на швейцарския трудов пазар. Ние все още сме на мнение, че трябва да поддържаме все още някои предпазни мерки. Нашия закон за командироване на работници беше прият 2003-2004 година. Всъщност изпълнението на първата директива за командироване на работници стана. Сега обаче вече имаме нова ситуация и мисля, че трябва да видим и това е наистина абсолютно задължение за нас е, защитата да остане на нивото, е, каквото е. Как ще постигнем това, е, ще бъде решено в дискусията и това е един от най-трудните моменти. След това имам още нещо да посоча във връзка с приложимото право. В действителност ние в споразумението за интегриране приемаме европейското право като право, на което се подчинява споразумението. Но виждате каква е особената ситуация в Европейския съюз. За вас това е европейско право, за нас това е правото, на което се подчинява споразумението. Тоест, след сключването на споразумение за интеграция, ние не ставаме държава членка, оставаме държава извън Европейския съюз и за това тази конструкция с арбитражен съд и препратка към СЕС, където става дума за европейско право. Но за нас европейското право е всъщност правото, на което е подчинено споразумението. Сега, във връзка с въпроси към Кристиан Лефлер. Мадам euh, Гомес, Госпожа Гомес, препоръките на Европейският парламент Всички препоръки, като всеки друг парламент, имат своето значение. Те са така нареченото меко право. Това се отнася до всички федерални органи и в никакъв случай не остават без внимание. Не знам дали добре ви разбрах, но трябва да ви кажа, че избягването на данъчното облагане в, Швация, в, в Швейцария е престъпление, което се наказва съдебно. А, а, а, ако а, избягвате данъчно облагане, ще бъдете наказани не само с административни, но и с наказателни санкции. А, разбира се, фискалната система, данъчната система е различна. Това се е свързано и с економическата конкуренция и, също с економическите и данъчни възможности. Имаме федерален орган, който определя критериите за всички кантони и след това има възможност да се създаде данъчна конкуренция между кантоните по отношение на това какви данъчни ставки се приемат за по-богатите и по-бедните граждани. Може би въпросът за преразглеждането на закона върху данъчното облагане на предприятията е нещо, което трябваше да спомена. Парламентът одобри вече до закона. И а, а, вероятно той ще бъде също подложен на гласуване от гражданите на Швейцария. И ако се а, а, прибегне до това, това ще бъде през май 2019 година. Тогава, тогава законът, който е много по-модерен от сега действащите разпоредби, ще влезе в сила. А, и а, разбира се, а, може в двустранен порядък да обсъдиме данъчното състояние и облагане на големите международни многонационални компании, които действат и на вашия и на нашия пазар. сега, онези, които предизвестяват, които съобщават за нередности, дали те са в, някаква опасност в Швейцария. Не, те, те трябва да имат увереността, че могат да действат безнаказано, но всички законодателни, законодателства в целия свят предвиждат наказания за съобщаване на, за съобщаване на сведения, които не са предмет на публично. Последният въпрос, политическия дебат в Швейцария, мисля, че ние сме свикнали в него с всички политически мнения, изказвания, всички политически партии, всъщност ние с всички тях спорим и важно е в тази дискусия ако за един момент оставим без разглеждане происхода на някои политически аргументи, е, да се съсредоточим по същество върху някои досиета. Всъщност е, това е изкуството в е, рамките на международните отношения. Да се постигне споразумение и това е целта априори. Сега разбира се, че и априори някои политически партии не са за сближаване с Европейския съюз. Това е ясно. Ние бихме могли да им обясним някои неща. Ние сме свикнали на това. Сега, що се отнася до уражейната промишленост, тя не е свързана с институционалното споразумение. Въпросът за швейцарския франк естествено е, има значение – за пазара на труда, мисля, че вие точно това питахте, швейцарския пазар на труда с времето става все по-интересен и по-интересен за европейските граждани, защото там има междувременно по-благоприятни условия. Благодаря. Господин Лефлер. Um, Благодаря. съвсем накратко. а, дали Европейския съюз не е направил прекалено много отстъпки. Не мисля така, защото нямаше да направя отстъпки, ако мислехте, че са прекалено много отстъпките. Така, по отношение на съда. Важният въпрос тук е да се намери компромис, който да зачита автономията, автономността на а, швейцарското, швейцарския правен ред – като Швейцария, като е наш партньор, а и също така ролята на Европейския съд като върховен арбитър на това как се прилага законодателството в вътрешния пазар. Ние смятаме, че една комбинация от система от арбитраж и отправяне на всичко това, което се отнася до европейските закони на, към Европейския съд, фактически намира решение за тази квадратурата на този кръг. Сега, с графика и план Б. Не, нямаме план Б. Не работим върху план Б, защото се надяваме, че ще можем да приключим работата по план А. Времето е малко, някои от проблемите са трудни, споменах, бяха, споменати бяха червените линии. Но едно от малкото хубави неща, които имахме преди преговорите, беше, че с времето тези червени линии почнаха да поизбеляват и вече не са така червени, както бяха в началото. А, това се отнася и до въпроси, свързани с а, климатичните промени. Надяваме се, че ако приключим скоро време, ще бъде в интерес на Европейския съюз, независимо от продължителните процедури по ратификацията и швейцарски конституционен процес, свързан с ратифицирането, когато получим, надяваме се, съгласието на одобрението на Европейския парламент, ще бъде възможно да приключим целият процес в рамките на мандата на този парламент. Въпросът за борбата с избягването на данъчното облагане. Това е важен въпрос. Работим в тясно сътрудничество с Швейцария. Надяваме се, че Швейцария ще отговори на препоръките на Европейския съюз за данъчните структури, за режима на облагане на корпоративните субекти в съответствие с това, което препоръчва Федералният съвет на Швейцария. Разбира се, ще се вземе мнението и на гражданите. Надяваме се, че до едното лято ще, се, ще имаме пълна конвергенция и по-нататъчно сътрудничество между двете страни. Госпожа Гомес се бои, че нещата вече са излезли извън контрол в Швейцария. Ще кажа, че много малко неща са извън контрол в Швейцария. Твърде малко. Сега, пътуването в бъдещето, което предложи Чал Станък за следващите две години. Важно е да се, не се забравя, че положението на Великобритания в момента и предполагам след две години ще бъде много различно от положението на Швейцария. Великобритания, Обединеното кралство иска да напусне Европейския съюз, да прекрати свободното движение на хора и да не бъде обвързана с правилата на вътрешния пазар. Швейцария иска да навлезе повече в, в, в общия вътрешен пазар а, и а, съблюдава свободното движение на, на, на хора. Може би швейцарският модел може да послужи като пример, но не такова е положението на нещата сега а, и трябва всяка отделна страна да се разглежда от положение в зависимост от това, което то всъщност представя. Защо Швейцария внася по-малко от половината, отколкото Норвегия на глава от населението, но Швейцария не е такава част от вътрешният, един вътрешен пазар, както а, Норвегия, която е много по-ангажирана в него. Въпроса за производството и износът на оръжие не е част от а, преговорите по рамковото споразумение. А, рамковото споразумение е именно това. Рамково. То създава рамки, за по-нататъчното развитие на отношенията в важни области, сектор по сектор, като създава за това ясни, предвидими рамки. Създава еднакви условия за всички партньори, швейцарски и от Европейския съюз. И това дава възможности и ще насърчи участниците в този процес и надявам се, ще даде възможност да за по-нататъчно развитие на нашите отношения, да се реализира напълно наш, техния потенциал. Благодаря. Да. Господа и дами, пожелавам успех в по-нататъчните преговори утре. Може да разчитате на комисията АФЕТ да помага с каквото може. Благодаря на всички колеги. Благодаря Яна Ямдомен, на всички, които са тук във връзка с тези преговори. Сега минаваме към следващата точка от нашия дневен ред. Вече сме с 20 минути закъснели. Паблио Кастал, Касталдо, имайте предвид, че нашите гости от Израел чакат. И затова, моля, бъдете колкото може по-кратък. Става дума за първо, обсъждане на европейско териториално сътрудничество Интерек. Имате думата. Благ... Благодаря. Дискусиони инеренти ал благодаря, господин председател. Знаете, че при тази тема става дума за продължение на дискусията във връзка с финансовата рамка. Тук става дума за програмите за териториално сътрудничество Интеррект. Нашата комисия също е включена там. Председателят моли за тишина. Тези, които напускат залата, моля да го направят тихо. Благодаря. Казах вече, уважаеми колеги, че е, Всъщност това е част от дискусията за следващата МФР. Тук става дума за регламента за териториалното сътрудничество в Европа Интерек. Нашата комисия също е включена, тъй като Интерек програмите са интересни и за присъединяващи се страни и съседни страни, като Лихтенштайн, Монако, Руска федерация и други. И за това инструментът ИПА – и ИСРМС са заложени в центъра на тази програма. Предложението на комисията включва нови точки. Особено важна е новата дефиниция на сътрудничеството. Има нови компоненти, трети компонент за изключително отдалечени райони и компонент 5, където става дума за регионални инвестиции в иновативни области. И е, тук става дума най-вече за е, сухопътните граници. Морското сътрудничество е, е всъщност е, през, с презграничен елемент и е, сега. Тук са внесени редица изменения и с тези изменения ние искаме да гарантираме Интеррек да се върне към първоначалната структура. Морските граници трябва да се разглеждат като сухопътни граници почти и точно в Южна Европа морското измерение е изключително важно. Мисля, че новата структура, предложена от комисията, няма да застраши съществуващите програми, да въпреки е, наличието на Италия, Тунис или СБСМЕТ. Е, всъщност е, това са програми, които са изработени заедно с партньорите, така че е важно да има добри отношения между страните от двете страни на Средиземно море и да имаме подходящи инструменти за насърчаване на сътрудничеството. Също така включване на програмите в интернет, От една страна това може да доведе до упростяване на процедурите, но трябва да припомня, че програмите за сътрудничество съдържат особени моменти, и по тази причина при някои изменения, са внесени някои изменения в тази насока. От една страна става дума за новия компонент ИПП е, и, и СРМС е, и е, те трябва да допълнят настоящата политика. За това трябва да бъдат променени и някои срокове, защото тези трети държави, когато са включени в Интерек проекти, трябва да се има предвид, че техните административни системи не са толкова развити като нашите и липсват някои правила, така че е необходимо известно време. Други е, изменения са с технически характер и няма да променят структурата на регламента. Колеги, Интерек изигра ключова роля през последните години в отношенията на Европа и трети страни. В последната МФР бяха предвидени е, бяха предвидени 8 е, милиарда. Аз съм сигурен, че с е, докладчиците Басянка ние бихме могли да дадем нашия принос. За това благодаря. Благодаря, господин Касталдо. Справихте се за 4 минути. Това е прекрасно. 3 минути, защото най-напред бях блокиран. Господин Адамов, е, колегата от е, социалистите и демократите и колегата от ГУЕ. Това са тримата докладчици в сянка. По две минути, моля. На първо място бих искал да се извиня от името на госпожа Шуица, която е възпрепятствена да присъства на днешната среща. В ролята си на докладчик в сянка тя би искала да благодари на господин Касталдо Госпожа Шуица е взела под внимание неговите изменения и има няколко коментара. Госпожа Шуица би желала да застане зад позицията на докладчика, че Проектът за Регламент ИНТЕРРЕГ вече уточнява какви дялове от финансовите пакети ИПАД и NDICI трябва да бъдат предоставени за програмите ИНТЕРРЕГ и какви препратки да се направят, за да се за да се получи по-голяма гъвкавост. От друга страна, в кратката обосновка докладчикът предлага да се въвеждат отново трансгранични програми за морско сътрудничество. Госпожа Шуица смята, че „Интеррег“ комплиментира бъдещите морски трансгранични програми, но тя забеляза, че господин Касталдо има различен подход от докладчика по Реджи. Следователно би желала да поиска от докладчика обяснения защо изключва сходния с оригинала текст на Регламента и вместо това въвежда морско дело, въпреки че докладчикът поречи остава и двете? Благодаря Ви. Благодаря. Мистер Пашко, Благодаря, господин Пашко. Две минути. Uh, my... Благодаря. Говоря от името на колегата Пицула, който като Харватин, е, може би е в същото положение като госпожа Шуица, има транспортни проблеми, с други думи. Господин Пицула приветства идеята за сътрудничество в това отношение и смята, че европейското сътрудничество само има полза от това измерение. Но той отчита нарастването на евроскептицизма и на изчезващото чувство за солидарност. В новия финансиращ, финансов период е добре да се предвидят средства за такова сътрудничество. Това може само да бъде приветствано. Основните опасения са свързани преди всичко с сигурност, безопасност, е, управление на миграцията и управление на границата. Също така, господин Пицула би приветствал това новата система да е свързана с по-кратки, по-ясни, по-опростени правила. И също така той подчертава възможността за засилване на сътрудничеството в областта на Средиземноморието. Благодаря на господин Пашко. Сега следващият колега. Благодаря на докладчика за приложения подход. Искам обаче да се спра на един друг аспект, който по наше виждане е важен при този инструмент или по-скоро продължаването на интерект програмите. Става дума за въпроса как е, определени мерки за подпомагане, които в миналото е, са били започнати и е, вече се прилагат, е, да бъдат продължени в новата МФР. Това не става дума за прекъсване на определени точки в програмата – Става дума за това да си помислим за общите структури на средствата за подпомагане, що се отнася до предложението на комисията, а и това, което се мисли в съвета за намаляването на тези средства. Сега, тук трябва да играят роля южните интерект програми, също така и програми, които се прилагат, да речем, на германско-полската или германско-чешката граница. Е, тук следва да се постави в центъра общностния подход, да не се намалява средства и програмите Интерек да бъдат продължени, защото са важен инструмент е, на на економическото развитие на държави членки на Европейския съюз, които имат такива гранични региони. Благодаря, колега Шолц. Други желащи да се изкажат няма. Фабио, искате ли да направите заключителни бележки? Благодаря. Аз искам да благодаря на всички колеги за направените изказвания. Мисля, че като цяло моята работа срещна одобрение и съгласие. Бих искал да кажа нещо накратко във връзка с това, което посочи е, колегата е, от НП, който замества госпожа Шуица, има обща подкрепа. Е, беше казано, че колегата има известен проблем с изменението аз нямам проблем и мога да говоря с колегата, ако става дума за важни политически моменти, ние със сигурност ще можем да намерим компромис това, което посочи заместник председателя Паско от името на колегата Пицола. Тук е, като цяло разбрах защо е, той каза това. Той се позова на проблема за миграцията, за засилване на сътрудничеството с Средиземноморския регион. Мисля, че тук можем да постигнем споразумение, защото е, аз се интересувам от същите въпроси. Това, което каза колегата Шолц, е, за съкръщаването, ние не искаме да съкръщаваме средства. Комисията, вероятно, е, е, не иска да съкръщава средства, вероятно съветът иска да извърши съкръщения. Благодаря. Фабио Касталдо. Благодаря, господин Касталдо. Колеги, благодаря за вашите изказвания и бележки. Срокът за внасяне на измененията е 11 часа на 15 октомври в АФЕТ. Гласуването ще се състои на 21 ноември. 15 минути е закъснението ни. Незабавно ми се иска да премина към точка 6. Обмен на становища с председателя на Кнесета. Това е сътрудни проява, която е организирана съвместно с делегацията за връзки с Израел. Искам да кажа добре дошъл на господин Ави Дихтер, председател на Комисията за външни работи и отбрана на Кнесета. Ние искаме да ви благодарим за гостоприемството, което ни засвидетелствахте в Еврейския парламент. Имаме още други представители на Кнесета, член на Кнесета госпожа Аната Берко, председател на подкомисията за киберотбрана от Ликут, господин Омер Барлев, председател на подкомисията за непрекъсната сигурност от партията на труда и е, колегата Михал Розин, член на Комисията по външни работи и отбрана от партията Мерец. Шалом, добре дошли. Сътрудничеството ни през годините е било прекрасно, особено по отношение на сигурността и стабилността в региона и разбира се по отношение на процеса за мир. Обменът на вижданията с председателя Дихтер е причината да го каним него, да поканим и вас днес. Това е ценна възможност за обсъждане на перспективата на Израел за ставащото Близкия изток и възможностите за конфликт в Сирия, особено като се погледне ролята на Русия и на Иран – в региона и се разискват също така проблемите на стабилността и сигурността в Ливан и ролята на Хизбула. Има още много въпроси, които могат да бъдат обсъдени, без обаче да се бавя под господин председател от Дихтер. Давам ви думата. Благодаря, господин Макалистър. Да, аз през това време ще ви налея чаша вода. Господин председател Макалистър, благодаря много. Миналата година вашата комисия или комисията на Брок, вие тогава бяхте заместник-председател, ни посетихте и обсъдихме по ситуацията в Близкия изток. Обикновено разискваме ситуацията в нашите съседни страни като а, врагове. Обаче математиката е различна. Сирия, Египет и Йордания а, са били наш, вражески за нас страни. С Египет и с Йордания а, подписахме споразумение за мир и сега имаме четири а, вражески държави. Въпросът е как стана така? Благодарение на Хизбола Ливан стана вражеска държава. Е, Хизбола винаги е, са е, зачитали единствено и само себе си. И в много страни те са определени като терористична организация, обаче в други държави, включително тук в Европейския съюз, се правят опити да се разграничат политическото и военното крило на Хизбола. Вярвайте ми, занимавам се с това 47 години сред арабските терористични организации или след мюсюлманските терористични организации не съм виждал нито един случай, в който да има разделение на военно крило и крило свързано с сигурността. Зная, че се опитвате да проведете паралел с Ира и Шинфейн, с Батасуна е, и положението в страната на баските, но такива паралели са невъзможни. През последните 20 години, особено през последното десетилетие, се оформи нещо като държава на терора. Тя играе основна роля в нестабилността а, на региона. Иран а, действа чрез пет подставени субекта. Почти всички. Те са а, против Израел. Хизбола в Ливан, Хамас и Ислямски джихад в територията, преди всичко на ивицата Газа, под влияние на е, палестинската власт. През последните няколко години също така имаше организация, изградена в Сирия, която е насочена към тероризъм срещу Израел и също така хутите в Йемен, които изстрелват и ирански ракети ежеседмично срещу Саудитска Арабия на разстояние 700 до 1200 км. Мисля, че когато се опитваме да опишем Близкия изток и да намерим кой се крие зад пердето, това е Иран. Преди всичко Иран. Иран има амуниции и боеприпаси с а, а, точно насочване а, през Сирия към Ливан. Ще чуем какво ще стане с Сирия, когато Израел реши да я блокира по един или друг начин. Господин председател, а, ако бях поканена тук преди 7-8 години, може би щях е, да започна да говоря за положението в Близкия изток с конфликта или от конфликта между Израел и Палестина. Но положението междувременно се е променило. Този конфликт е минал на трето, четвърто, пето място по значимост в региона. Това не означава, че той е решен. Обаче, докато по цял свят се говори за това дали да има една държава или две държави, е, загърбваме решението с трите държави. Ви. Хамас а, е, води към абсурди палестинската власт а, е, в а, ивицата Газа. Те са под влияние на мюсюлмански братия. Последното посещение на Махмуд Абас в ивицата Газа е било преди повече от 11 години. Знае, че всичко това звучи твърде странно. Как така председателят на палестинската власт не посещава ливицата Газа 11 години? Не, не е посещавал тази територия от военния е, преврат там. Преди всичко, обаче, когато говорим за палестинската власт, трябва да се знае нещо много, много важно. Не зная колко от вас разбират, че за да станете служител в палестинската власт има два начина. Единият начин е да подадете молба. Както се прави обикновено. Подавате молба, или ви приемат, или ви отхвърлят. Има обаче и друг начин, много по-сигурен, а именно да се извърши терористична атака, да ви задържат израелтяните или да бъдете убит от армията. Това е най- сигурният начин да станете служител на палестинската власт. Вчера един терорист на западния бряг откри огън в промишлен обект срещу работници в е, този завод и уби двама от тях. Една млада жена с малко дете и мъж с три деца. Трети човек бе ранен терористът все още е на свобода, ще бъде хванат. Жив или мъртъв. Но този мъж знае, че още вчера е станал служител на палестинската власт. По закон. Палестинската власт има закон, според който ако в Израел бъдете лишен от свобода, започвате да получавате месечна заплата. Ако ви осъдят на повече от от 30 години получавате заплата от близо 3500 долара. По закон е така. Палестинската власт всяка година плаща 400 милиона долара на терористи. Представете си ако един терорист е палестински терорист и бъде задържан а, от Израел, този, който направи атаките на летището или пред еврейския музей, той ще получава а, за вашия мандат близо, едно, близо 1 милион долара. Това е режим, който говори за мир. Това го върши режим, който говори за борба с терористите. Подклаждането на терора от страна на този режим трябва да спре. И ние в Израел току-що приехме закон. Преди два месеца го приехме. И той урежда спирането на по-нататъчното спонсориране на терористите по законен начин от палестинската власт. Благодаря, господин председател. You, Благодаря, господин Дихтер, за вашите уводни бележки. Сега имаме на разположение 25 минути за размяна на мнения. Имаме много искания за изказвания. Искам да сме сигурни, че ще има време за всички. Господа Гомес, господин Хан, господин Балден, господин Фановден, господин Матига, господин Вайгъл, господин Касел, Радичус, някой друг. Значи имаме 9 записали се за изказвания. По две минути на всеки. А, мисля, ще трябва да, да дадем. И така, първо думата има госпожа Ана Гомеш. Господин председател, казахте, че за ваша чест да приемете господин а, Дихтер. А, аз не съм. За мен това не е чест. Напротив, отвратена съм, възмутена съм. Той е част от Шимбет, виновен за целенасочени извън съдебни убийства на хора в Газа от 2001 година насам. Той е обвинен от а, е, е, тежки престъпления, включително от а, е, Американската организация за конституционни права и беше заплашен с арест в, в Великобритания през 2007 година. А, също той подкрепи един расистски закон за държава, нацията държава, в който закон арабските граждани на Израел, на Израел се поставят в положение на второкласни граждани. Аз съм дипломат, готов съм да преговарям всеки, дори с дявола, но нямам въпроси към господин Дихтер. Искам само да кажа, че това, което той каза, показва, че той не се интересува от мира, той е войнолюбец и, и, и той подкрепя войната между Израел и палестинският народ – която според мен трябва да приключи с решението за две държави. Нямам въпроси. Исках само да направя това изявление. Благодаря. Thank you, Благодаря, Ана Гомеш. Мисля, че ще бъде справедливо. А, макар и да не споделяте политическите възгледи на нашия гост, да кажем, че за нас е чест наш гост да бъде председателя на Комисията по външни работи в е, е, Израелския парламент. Винаги за нас е било чест да приемем подобни гости. Сега Белда. Я, данкювел, мене, Благодаря, господин председател. Първо, искам да изкажа моето дълбоко съболезнование на всички близки на жертвите на тази терористична атака от вчера. Естествено, двама млади хора, две семейства, които изведнъж е, са били разрушени. Това наистина е ужасяващо. Сега, Отношенията между Европейския парламент и Кнесета са от много голямо значение, поради което приветствам факта, че днес сте тук сред нас и стигам до първия си въпрос. Какви са вашите идеи, какъв принос можете да дадете за разширяване на отношенията между Европейския съюз и Израел, също така между нашата комисия в Европейския парламент и комисията по външни работи в Кнесета. Това за нас е важно, защото по този начин ще можем да провеждаме по-пряка дискусия, да се чуваме един друг. Освен това, Европейският парламент обсъди въпроса за финансирането Какво бихте казали за финансирането на ОНРА, също така и въпроса свързан с варианта две държави? Очаквам с нетърпение вашия отговор. Сега от Алде Иво Вайгъл. Аз ще говоря на словенски. Благодаря за превода. И е така. Най-напред искам да ви кажа добре дошъл в нашата комисия. А, и в Словенския парламент аз заемам пост подобен на вашия. И искам да кажа, че главната теза на уводните думи, които чухме от вас, беше свързана с сигурността на държавата Израел – това е нещо, което споделяме, нещо, с което сме съгласни. Искаме Израел да съществува в условия на безопасност, да не бъде подложен на заплахи от, заплахи от тероризъм. Искаме в Израел да живее щастливо. Това се отнася особено за младото поколение израелски граждани. Но разполагам с е, информация, която е бе спомената от, наш, от колежката госпожа Гомеш. Искам да се присъединя към нейната загриженост. Питам се дали агресията и а, е, отрицателните емоции ще ни помогнат да решим проблемите. Пред вас стои отговорна и деликатна задача. Но междувременно не бива да забравяме, че когато започваме, започнахме нашия разговор днес за политиката, за дипломацията, в тях има една магическа дума, тя се нарича диалог чрез диалог се решават проблемите, а именно това. Диалогът е нещо, което липсва в, в динамиката на отношенията между Израел и Палестина. И не ме убеждавате, че искате да водите подобен диалог. Председателя, благодаря, колега Вайгъл. Господин Бухнер за зелените. Имам един въпрос във връзка с отношенията с Иран респективно вашите дейности в тази връзка. Договора за необогатяване на уран в Иран да бъде спрян, имам предвид тези действия. Аз съм разговарял с официални представители на вашето правителство и е, те ми казват, че не искат да се продължава този договор и това не го разбирам. Защото точно този договор ще даде повече сигурност на Израел, ако е, Иран не продължи да се въоръжава ядрено. Аз искам да посоча, че а, когато Иран има атомна бомба, тогава е, и други държави ще пожелаят това в Близкия изток. И ако Иран продължи да обогатява Оран, тогава вече може да има военни нападения, ще се бомбардират съответните е, съоръжения, така че искам да чуя вашето мнение. Господин Косов. Благодаря, господин председател. Аз няма да задавам въпрос, аз съм поканен. Тук е, и искам да посоча, че единствените въпроси, на които може да отговори един военно престъпник, е, са свързани с обвинения или въпроси, зададени от прокурор. Тук обаче имаме е, на лице военни престъпления, изтезания на палецински затворници. След това е, разстрели на членове на Хамас, но също така убийства чрез бомби на 14 лица, след които и деца. Вие говорите за нов закон за еврейската държава, но той би довел до повече расизъм и до повече сегрегация. И би могло да се каже, че европейската политика. Европейския съюз не е свързан с всичко това. И съществува само член 12 от договора за Европейския съюз. Но, господин председател, вие бяхте на председателския съвет и искам да припомня, че ние европейските депутати сме възпрепятствани от 2011 година да посетим Газа. Можете да проверите това. И а, е, точно това желая да изоблича. Аз е, не искам да разговарям с военни престъпници, защото за мен това е твърде неприятно. Мистер Фан Орден. Господин Ван Орден. Благодаря, е, господин председател. Искам да кажа, че в нашия парламент има 753 депутати. Искам да уверя господин Дихтер, че тук той има много приятели и че е добре дошъл. Той е, е човек с а, е, а, е, заслуги в борбата с тероризма а, за много години. Добре дошъл сте сред нас, господин Диктер. Разграничавам се от забележките, които чухме от нашите колеги от лявата своята страна, които а, преследват своя дневен ред, а, който ги прави слепи за реалностите на живота в едни трудни обстоятелства. Господин Дихтер, единственото, в което не съм съгласен с вас, е, че изглежда, че вие не правите разлики между, а, между Шимфейн и АИРА. Има значително различие между тези две организации. Едното се, беше смокиново листо, което даваше възможност за водене на политически, политически разговори. Сега Шимфейн получи така друго положение. Но искам да ви попитам за отношенията ви с Русия. Знаем, че в Израел има така голяма част от населението е произхожда от Русия. А вашият министър-председател също така в много случаи се е срещал с господин Путин. И изглежда там съществува една така доста интересна връзка. Какво бихте ни казали за тези отношения? Дали Русия не играе тук една двойна игра? От една страна подкрепя Иран, е, тя е един от неговите главни поддръжници. И как е, е, това се отнася към развиващите се отношения между Израел и Русия. Председателя, благодаря. Благодаря, господин председател. Най-напред искам а, да изкажа моите съболезнования за жертвите. А, всяка, а, всяка жертва заслужава съболезнования. Но трябва да кажа, че бях разочарован от вашето кратко слово пред нашата комисия. Не споменахте разрушаването на Кан Ахмек и последиците от това абсолютно нарушение на международното право. А, също така и на четвъртата а, Женевска конвенция. А, разрушаването на Кан Ахмед и свързването на, на Фара Домин и Мамна Домин в, в, в контролирана зона от Израел. Вие не споменахте, не споменахте новия закон за държавата нация, така наречен закон нация държава, който поставя в едно в, в, в, в положение арабите в Израел. Как може да се приема такъв дискриминационен закон спрямо младсинствата, които са израелски граждани. Арабите в Израел са израелски граждани. Съжалявам за това, което каза господин Ван Орден. За мен доброто приятелство значи да може да се критикуваме едни други. Това, това е изискване за безпристрастно отношение. И затова искам да ви попитам, защо нарушавате толкова много международни закони? Защо смятате, че сте над международното право? Вашата демокрация твърди се, че тя е единствената в Близкия изток. Поради изборите, които, с, които сте, с които сте избрани. Благодаря, казва председателят. Сега господин Фатуида. Госпожа, извинявайте, благодаря, господин председател, господин Дихтер, добре дошъл в АФЕД, добре дошъл в Европейският парламент. Искам да се присъединя към опасенията на господин Ван Орден във връзка с отношенията с Русия. Но искам да попитам нещо за вътрешното положение в Иран. какво е положението с протестното движение там. А също бихте ли казали нещо повече за положението в Сирия? Какво е бъдещето на президента Асад след неодавнашните събития и как оценявате състоянието на нещата в провинцията Идлиб? Благодаря, господин председател. Господин Дихтер, добре дошъл в Европейският парламент. Имаме нужда от открит, откровен диалог, независимо от обстоятелствата, в които понякога се оказваме. Първо, съболезнования към близките на жертвите на терористичната атака, която споменахте. Господин председател, имам два въпроса. Първо, как разглеждате сегашната тенденция на надигаща глава антисемитизъм в света? Това се отнася до условията, в които живеят а, а, и, а, вашите съграждани в различни части на света. Второто, което ме интересува, са отношенията ви с Турция. Те преминаха през много перипетии. Не отдавна чухме така твърди изказвания от страна на господин Ердоган. Имаше тристранни разговори между господин Путин, Ердоган и ръководството на Иран. Нещо, което тревожи някой на Запад. Как оценявате отношенията си с Турция в момента? Благодаря. Председателят, колеги, иска ли още някой да вземе думата? Ако не, господин председател на Комисията по външни работи в Израелския парламент. Много въпроси бяха зададени. Предлагам ви да се опитате за 10 минути да се опитате да отговорите на зададените въпроси. Благодаря, господин председател. Благодаря за въпросите. Ще се... Някои от отговорите се надявам да ми помогнат колегите от Кнесета, които са тук заедно с мен. Първо, изявлението, което не беше въпрос. Много години от живота съм прекарал в борбата с тероризма. Виждал съм всякакви видове тероризъм. В Израел, Западния бряг, Ивицата Газа, в Ливан, къде ли не. Има много тясни връзки много от има много тесни връзки с много от страните, които вие представляват. С тероризма не можем да се борим сами. Нито Израел, нито Белгия, нито Германия, нито Франция, нито Испания, нито САЩ, нито арабските страни. Защото тероризма не признава граници. Ал-Каида не признаваше граници, а Айсис – ИДИЛ не признаваше граници. Тя също не признаваше никакви граници. Горд съм. Горд съм с онези, които се борят срещу тероризма. И съжалявам за случаите, в които ние и аз самия, като ръководител на някои антитерористични операции, не сме успели да предотвратим техните действия и те убиват граждани на Израел и на съседни страни. Сигурен съм, че вие тук, сред вас има много, много от вас са участвали в войни или пък в антитерористични операции. Никога в живота си не съм имал намерение да вреда на невинни хора. Аз съм преживял а, войни, знам какво значи това и нищо не може да се сравнява с страданията на еврейския народ а, преди години. И когато ние създадахме държавата Израел, аз съм роден по-късно, но ние решихме, че държавата Израел ще бъде държава, национална държава на еврейският народ. Това не значи, че други не могат да живеят в Израел, но признаването на държавата Израел като държава, нация, е, това е е, е уникално е, изискване за, на еврейския народ. Е, това е основата това не значи да, да се е, принизяват правата на който и да е граждан на Европа. Е, евреи, е, араби, мусулмани, който и да е. И затова трябва много внимателно да прочетете закона. И ще останете удивени. Това, което казвам за сходството между хората, и в Европа, и в Близкият изток, мога да кажа, че е, наистина няма много сходности. Дори Ира и Ета, които се пред... бяха терористични организации, се придържаха към един кодекс. Опитваха се да не бъдат, да не загиват невинни хора. Но 47 години, в които се борим с тероризма в Близкия изток – терористите от арабските страни, терористи от палестинските организации. Не съм видял нито един, нито един единствен случай, в който някой да се изпратил, примерно, кодирано послание, за да предотврати смъртта на макар и един човек. А когато говорим, когато говорим за Иран, и тук мога да кажа, да дам думата на моя колега Омар Барлев но ще кажа, че Иран е страна, която гради система за оръжие за масово унищожение. И договорът, за който става дума, не, пред, не, не препятства на тези усилия, а той само ще, ги, ще забави техните резултати. Господин председател, сега ще дам думата на моя колега Омер Барлев господин председател, вие сте толкова опитен в даване на думата, така че дайте му вие думата. Моля, бъдете кратък. Благодаря. Най-напред искам да спомена, че аз съм член на Лейбористската партия, партията на труда в Израел, най-голямата израелска партия, чувал съм много критики за, към сегашното израелско правителство. Но има няколко въпроса, по които, по които ние всички сме съгласни. Иран е държава, която се опитва да дестабилизира Близкият а, изток. Не е необходимо а, да обяснявам подробно защо е така. Иран увеличава военното си присъствие в Сирия, главно чрез инсталиране на ракети с далечен радиус на действие. Очевидно те са насочени срещу Израел. Няма нищо общо с Сирия или с каквото и е да било друго. Единствената причина, поради която те правят това е, че те искат да, пръста им да е на спусъка и когато решат, много лесно могат да го направят, ако са инсталирани техните ракети в Сирия. Друго, което искам да спомена, ако ми разрешите, то е въпрос към всички вас. Нещо, което а, така ме отчаива, това е двата милиона палестинци в ивицата Газа. Да живеят в много тежки условия, хуманитарни условия. И се чуда. От една страна Европейският съюз се съгласява да инвестира стотици милиони евро в е, изграждането на е, ивицата Газа, но вие не можете да направите това, защото мислите, че тези инвестиции ще отидат в ръцете на палестинския президент Махмуд Абас. Но Махмуд Абас не иска да вземе вашите пари да ги инвестира в, своя, в интерес на своя народ в Газа. И това е отчаяващо. И за мен, пък би трябвало да бъде и за вас. Очудвам се, че никой от вас не задава този въпрос. Защо палестинският президент не иска да вземе вашите пари, парите, които вие му давате и да ги инвестира в Газа, за да подобри положението на двата милиона палестинци, които живеят там. Благодаря. Господин Дихтер, имате отново думата. Виждам, че нямаме време. Само с няколко изречения да отговоря на много важният въпрос – за това как комисията, която аз председателствам, може да сътрудничи с вашата комисия по външните работи. Преди всичко това е системата за борба с тероризма. За жалост, в Израел ние плащаме с кръвта на нашите граждани уроците за това как да се борим с тероризма. Не мисля, че страните членки на Европейския съюз трябва по същия начин с кръвта си да а, научават тези уроци. Ние сме натрупали толкова опит в начина на действие на терористите, как да се борим с тях, че този опит е на разположение на, на вашите народи, на вашите специалисти. С някои от вашите страни ние имаме много високо развити отношения и можем много да помогнем какво трябва да се направи, за да се спасят живота на вашите граждани. Нито в Икея, нито в кой е, друг, е, е, кой друга търговска верига могат да се може да се придобие този опит. Той се придобива в борбата с тероризма. За жалост, ние сме страдали толкова много, толкова много а, жертви на а, а, атентати са падали. Трябваше да минат години, за да научим тези уроци. И този опит е на ваше разположение. Предлагаме ви го без всякакви условия. Благодаря, господин Дихтер. Благодаря и на вашите колеги от Кнесета. Благодаря за тази размена на мнения. Желая ви приятно прекарване в Брюксел и полезни разговори благодаря. Е, Също се отнася и за ваше престол, вашия престол в е, представители на вашата комисия в Иерусалим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 Okay, ladies and gentlemen, we're running late. Така, госпожи и господа, закъсняваме. Закъснели сме вече 12 минути. Моля всички, които нямат намерение да участват в заседанието по-нататък, да излязат от залата. Стигаме до точка 7. Искам в началото да кажа нещо. И това е бележка адресирана към всички присъстващи колеги. Опитвам се да ръководя заседанията на този комитет максимално балансирано и справедливо, но трябва да ви кажа, че съм до някъде натъжен от това, което стана в разискванията по последната точка. Всеки колега е приканен в тази комисия свободно да изрази вижданията си. Но чухме някои необичайно остри изказвания в дискусията с нашите колеги от Израел. Предлагам това да бъде разисквано на следващото разширено заседание на бюрото. Да видим дали е уместно. Колко пъти до мен седи гост, чието мнение не споделям? Колко често, когато сме имали гости от Иран, те биха могли да чуят същите бележки, но ние сме се опитвали да проявим търпимост и някаква учтивост, някаква степен на учтивост към тях. Така че, може би, трябва да третираме гостите от Израел в бъдеще, така както всички други посетители в нашата комисия. Това мога да кажа в момента. Много съм е, натъжен. Не, госпожа Гомеш, мисля, че вие се изказахте. Трябва да водим това обсъждане по друг повод. Госпожа Гомеш. Е, господин председател, вие казахте, че за вас е чест да посрещнете този гост. Аз казах, че за мен не е чест. Това казах. Не вижте, не говоря само за вас, а за всички е, колеги от е, комисията. За мен е чест да приемем трима гости от Кнесета. А ако не е чест, тогава няма смисъл да ги каним. Ние сме хора, които изпълняват за които е чест да поканят гости и да ги приемат тук. Мисля, че за всички въжи това. Точка 7. Доклад относно доклад на комисията от 2018 година относно Албания. Господин Флекенштайн. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, преди утрешното гласуване искам да посоча някои точки, които обсъдихме с докладчиците и докладчиците в сянка – първо искам да изкажа благодарност на докладчиците в Сянка за това, че за по-малко от един час обсъдиха заедно с мен всички компромиси. Не казвам това, за да покажа колко добре можем да ги формулираме, а че е добър знак, че ние по принцип тук сме единодушни как трябва да процедираме с държавите от Западните Балкани. Позволете ми да отправя някои съществени послания. Изминаха 4 години, откакто Албания официално беше поканена е, от Европейския съюз за страна кандидатка и това е, при утрешното гласуване ще бъде показано ясно. Е, ние подкрепяме препоръката на Европейската комисия да се открият преговори за присъединяване с Албания. И същевременно отбелязваме решението на съвета от лятото и приветстваме стартирането на тези преговори. Сега ми Позволете да изкажа надежда, че съвета ще спази думата си и през юни следващата година ще вземе съответното решение за започване на предприсъединителни преговори. Естествено, в този доклад нещата стоят така, че от една страна ние показваме с какво сме особено доволни, от какво сме особено доволни, е, що се отнася до хода на реформите, но от друга страна ние показваме какво точно очакваме още да изпълнят нашите албански приятели. Важно е, че най-важното при всички реформи е, е не да бъде зарадван Европейския съюз и неговият председател, а да се подобри на практика животът на хората на място. Ние сме съгласни с амбициозната правна реформа и виждаме, че тя показва ясни първоначални резултати. Реформите са в ход в съдебната система, показват, както казах, първите резултати и очертава насоките за бъдещето. В доклада обаче изразяваме очакване за повече действия в борбата с корупцията и организираната престъпност. Също се отнася и за защитата на правата на човека. Важен аспект са правата на собственост и интелектуалната собственост, за която ние непрекъснато говорим. И там всъщност става дума за изпълнение на всички мерки, които са очертани. В тази връзка искам още веднъж да благодаря най-сърдечно на докладчиците в Сянка за техния конструктивен подход по отношение на правата на малцинствата. Ние се споразумяхме да не посочваме всяко мълцинство по-отделно, защото всъщност това е в сила за всяко мълцинство, независимо колко голямо е то и какви проблеми има. Но правата, които ние признаваме на мълцинствата, се отнасят за всички. Говорихме за екологичната политика, изразихме нашата загриженост, че не само при Виоза, но и при други водно-електрически централи трябва да се спазва закона. Тук трябва да има известна прозрачност, много повече, отколкото до сега. И сега за да приключа с нещо положително, съседските отношения, съседството като цяло е важен момент в нашите разговори, също и с албанските колеги. Политиката за съседство означава, че ние защитаваме стабилността в региона, Албанците правят това, слава Богу, не сами, участват и други, така че още веднъж изказвам сърдечна благодарност на докладчиците в Сянка и се радвам на утрешното гласуване, като предполагам, че ще има ясно мнозинство за Албания. Благодаря, Кнут Флекенштайн, за вашето изказване. Преминаваме сега към разискването. Едвард Кукън. Благодаря, господин председател. Сътрудничеството изглежда добро, но ще повторя казаното от господин Флекенштайн много високо ценя наистина сътрудничеството с докладчиците в Сянка. В резултат на това получихме един много добър крайен резултат. Доклад, който се приема без никакви пречки. Мисля, че тук се излъчват четири послания – във връзка с Албания. Първо, страната е постигнала напредък в интеграционния процес и трябва да подкрепим откриването на преговори следващата година. Това е отразено в нашия доклад чрез изменения. Второ, бихме желали да стимулираме продължаването на реформи, особено в такива важни области като правосъдие, върховенство на закона или публична администрация. Същевременно трябва много отблизо да следим как се изпълняват реформите и да открояваме проблемите, но и да подчертаваме постиженията. Трето, трябва да бъдем реалисти. Албания и нейното правителство трябва да се справят с растящите проблеми на корупцията и организираната престъпност, които до голяма степен пречат на напредъка. Трябва да видим конкретни резултати в борбата с корупцията и организираната престъпност, борбата с трафика на наркотици, отглеждането на канабис, но и борбата с изпирането на пари, което за съжаление е широко разпространено в страната. И четвърто, политическата поляризация може да забави реформите и процесите на интеграция. Явният пример е не отдавнашната реформа на избирателните процеси и е, приемането на препоръките за последните избори. Тук препоръчваме тясно сътрудничество между всички партии по въпроси свързани с европейската интеграция. Освен това, препоръчваме и очакваме на всички политически партии да работят в рамките на демократичните институции. Още веднъж благодаря на докладчика. Мисля, че изпращаме думи на окоръжаване за Албания и към Европейската комисия. Благодаря. Чао, станък! за ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Имам изказване от името на Елените Охаро, която е докладчик в Сянка в нашата група. В ЕКР смятаме, че Балканите са особено важна и чувствителна зона за Европейския съюз. Албания трябва да бъде напълно асоциирана и в крайна сметка присъединена към Европейския съюз, но Албания има доста проблеми, демократичен дефицит преди всичко. Правителството и народа трябва да се борят с корупцията, същевременно държавата трябва да зачита правата на човека, особено на младсинствата. В доклада на господин Флекенштайн успешно са отразени основните теми, свързани с економическия, социалния и политическия живот в Албания. Трябва да помогнем на страната да започне успешно процеса на присъединяване към Европейския съюз. Ние не трябва да налагаме демокрацията там, а да бъдем застъпници за нея. Докладът на Европейската комисия е балансиран. Ние подкрепяме като цяло измененията, които са внесени от нашите колеги. Нашите виждания ще бъдат отразени в доклада и се надяваме те да бъдат е, от помощ за албанското правителство и народ за по-нататъчен напредък по пътя към членство в Европейския съюз, но огромната част от работата трябва да се свърши от албанците заради самите тях. Искаме да помогнем на албанците да се доближат до Европейския съюз, но да припомним на албанското правителство също, че трябва да има диалог с Гърция във връзка с проблемите там, изцяло да се зачитат правата на гърците, на гръцкото младсинство в страната е, госпожа Телхаро би желала да благодари на господин Флекенштайн за прекрасното сътрудничество с докладчиците Сянка. Благодаря, господин Танък. Алде, няма желащи да се изкажат. Господин Шолтес от името на Зелените. Благодаря, господин председател. Най-напред. Благодаря на докладчика от сърце за прекрасния му доклад. Да, Албания наистина е постигнала голям напредък, но все още има какво да се направи, особено в съдебната система, по отношение на върховенството на закона, държавната администрация и държавните поръчки. Корупцията също стои на дневен ред, трафикът на наркотици и организираната престъпност все още са на дневен ред и изискват голямо внимание – в бъдеще. Тук обаче трябва да направим така, че и да окоръжим политическите партии да сътрудничат една с друга, да работят към една и съща цел съвместно, а именно доближаване до европейската интеграция. Като за тази цел се ангажират с така важните реформи. Също така сме особено удовлетворени от това, че са възприяти нашите предложения в съответните компромиси за защита на околната среда, за опазване на околната среда. Както каза докладчикът, е, в няколко предходни доклада е, сме очертавали проблема с е, водноелектрическите централи по реките в Албания. Правителството явно не мисли за създаване на зони за екологична защита. Това противоречи на европейските стандарти и за това е необходимо да настояваме пред албанските компетентни органи за спазване на тези международни екологични правила. И най-сетне, аз съм убедена, че Албания е страна, която предлага много възможности и пред която се разкриват много възможности. Сигурен съм, че Европейският парламент може много да помогне на Албания за по-нататъчния и напредък към нейните цели. Благодаря. Председателят, благодаря. Няма други желаящи да се изкажат. Гос... Не, всъщност господин Епити Дейлс, ако обичате. Благодаря, господин председател. Факта, че в доклада се посочва, че албанското правителство трябва да спазва правата на човека е нещо положително, защото в Албания има едно голямо мълцинство, а именно гръцкото мълцинство и правата на това мълцинство в момента се потъпкват. Затова повтарям още веднъж, наистина е положително, че докладът е посочил в доклада, че албанското правителство трябва да спазва правата на мълцинствата. Нещо, с което не мога да се съглася с докладчика е следното, че Албания предприема усилия за подобряване на съседските отношения. Много често в тази зала се посочва, че Албания има териториални искания по отношение на всички съседни държави, включително Гърция. И това трябва да се поправи, трябва да има напредък в тази сфера, защото иначе мога да кажа, че е, според мен не е възможно да продължим разговорите с Албания. Like to... Благодаря. Някой друг желая ли да се изкаже? Не, в такъв случай приключваме дебата. Гласуването ще се проведе утре в 2.30. Това е следващата стъпка в процедурата. Благодаря ви. Стигаме до точка 8. Доклад за доклада на комисията от 2018 година относно Черна гора. С удоволствие давам думата на Чарлз Станък. Благодаря. Бележките ми ще бъдат кратки. Вече сме на етап гласуване, то предстои утре, вече споменахме това. Искам да благодаря на докладчиците Сянка за тяхната положителна работа и принос. Както обикновено намерихме добри компромиси, компромисни изменения по най-важните въпроси спорни въпроси. Подчертаваме категоричния напредък на Черна гора в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Има само няколко спорни момента. Мисля, че в доклада е, се открояват е, свободата на медиите и борбата с корупцията като наши основни опасения. Много напредък е постигнало правителството на е, Черна гора в реформите, мисля, че това, което остава да се направи, също ще бъде преодоляно успешно. В момента има непропорционална тежест, която се придава в процеса на преговори на глави 23 и 24 от преговорите. Е, почти десетилетия се занимавам с подобни доклади и изведнъж сега се оказвам в положението на човек, който трябва да си даде сметка как ще се развива Европейският съюз след Брексит. Може би Черна гора ще бъде първата страна, която ще замести Великобритания в Европейския съюз. Това до някъде ме отежава след разрушителното и достойно за съжаление решение на моите сънародници. По параграф 10 искам да обърна внимание на една фактическа промяна. Тя е извън компромисите, но се надявам, че колегите ще я променят и ще ми кажат преди гласуването утре дали не ги притеснява. Благодаря, с това приключвам бележките си и още веднъж благодаря на всички ви за участието ви не само в работата по този, а и по всички други доклади за Черна гора, което много улесни работата ми като докладчик. Благодаря. Благодаря на Чао Станък и на всички колеги за прекрасната работа. Вие вложихте много душа в работата ни върху Черна гора. Имаме две, не, три желаещи, трима желаещи за изказване. Господин Адемов, господин Кукан, господин Шолтес, господин Флекенштайн. Да. Започваме с господин Адемов, който ще се изкаже от името на Андрей Ковачев. Благодаря, господин председател. Бих искал да извиня и Андрей Ковачев, който отсъства, тъй като е на проучвателна мисия в Израел в качеството си на заместник-председател на групата на НП. Той благодари на докладчика по доклад за Черна гора господин Чарлз Станок за конструктивната работа. Тазгодишният доклад, както и внесените изменения по него, запазват обективен тон, но и взимат предвид постигнатия напредък на страната. Оценявам факта, че темите, по които е необходим по-голям напредък, са разпознати от повечето политически групи в тази комисия. Сред тях са борбата с корупцията и организираната престъпност, особено прането на пари и трафика на хора, подобряването на прозрачността при провеждането на избори, свободата на изразяването и на словото, предвид състоянието на обществения телевизионен оператор в Черна гора и неотдавнашните инциденти срещу журналисти. Проведената среща на докладчиците премина в конструктивна атмосфера, по време на която финализирахме текстовете на компромисните поправки. Намирам финалните текстове за балансирани и бих искал да призова колегите да ги подкрепят. Бих искал да поздравя Черногора гора за постигнатия напредък и още веднъж да потвърдя желанието на групата на ЕНП да види страната в Европейския съюз. За да стане това през 2025 година обаче все още тези реформи трябва да бъдат проведени. Благодаря за вниманието. Благодаря, колега Адемов. Господин Флекенштайн от името на социалистите и демократите. Sure, Докладчика в сянка от наша страна не е тук. Искам само да кажа от негово име, че благодарим за добрата работа на господин Танок. Съгласни сме с него. Благодарим за плодотворното сътрудничество. Като докладче се в сянка очакваме да гласуваме утре. Благодаря. Господин Филкенштайн, сега от името на Алде, господин Радош. Благодаря, господин председател. И аз бих искал да благодаря на господин Танок не само за плодотворното сътрудничество в работата по доклада, но и за нашата обща работа през последните 4 години, пък и за неговата работа през последните 10 години. Благодаря и за неговия оптимизъм, който той винаги проявява, когато става дума за приемането на Черна гора в Европейския съюз. Напредъкът е бавен. Има трудности в някои ключови части на реформите, които се провеждат много бавно. Става дума за невисимостта на съдебната власт, борбата с корупцията, свободата на медиите. Там Мон... Черна гора се блъска среди са проблеми. Независимо от това, очакваме и Черна гора, и другите страни от Западните Балкани, че ще намерят своето място в Европейския съюз. Е, надяваме се, че е, посланието на нашия доклад от страна на Европейския парламент ще бъде много положително. Председателят, господин Шолтес, от името на Зелените. Благодаря за това, че са постигнати добри компромиси. Е, подкрепяме ги тях. По 28 параграф бихме искали по-ясен, но да бъде казано това, за което става дума. Искаме да благодарим и на, на колегите, които подкрепиха нашето изменение 118 за устойчиви е, е, хидроенергийни проекти. Колкото до въпроса за корупцията, призовавам колегите да подкрепят 25-то изменение на Андрей Ковачев и 69-то изменение, което се отнася до Агенцията за предотвратяване на корупцията. Трябва да докаже Черна гора, че развива силна, а, динамична демокрация. Приемаме компромисните изменения 43-то и 12-то. Благодаря. От името на ГУЕ няма по-нататъчни изказвания от името на политическите групи. Господин Кукан, подкрепям това, което беше казано от името на господин Ковачев и от името на НП. Благодаря на Чарлз Станок за неговата, както обикновено, високо професионална и компетентна работа. Стабилно върви напред Черна гора към присъединяване към Европейския съюз. Още има какво да се направи във връзка с реформите, особено върховенството на закона и борбата с корупцията. Трябва да се подчертая, че е необходимо категорично да се осъди а, натиска върху а, из, избирателите и журналистите. Призоваваме всички власти да разследват атаки, които са станали е, над журналисти в миналото, независимата е, независимите медии, независимите от е, радио и телевизия имат ключово значение за развитие на демокрацията. И накрая, но не на последно място, искам да похваля Черна гора за а, техния положителен подход към регионалното сътрудничество. Още като, особено като имам предвид, че Черна гора е подложена на значителен натиск от някои трети страни. Благодаря, господин Кунак, Кукан, господин Чарлз Трябва да кажа, че получих най-хубавия подарък от моите, простален подарък от моите колеги, които ми благодариха за моята работа, изказаха се положително. Ценя това, което каза Едвард Кокан за а, сплашването на журналисти. А, а, давам правото на групата на зелените по отношение на тяхната загриженост за околната среда. Общо взето имаме подкрепа от всички партийни групи в парламента и искрено се надявам, че през следните няколко години Черна гора ще продължи да се развива положително. Благодаря на всички колеги още веднъж за любезните думи. Благодаря, господин Танък. Приключваме с тази точка от дневния ред. Ще гласуваме утре след обед в комисията, нашата комисия АФЕТ. И сега стигаме до следващата точка от дневния ред. Девета точка разглеждане на измененията а, по доклада а, за бивша Югославска република Македония. Давам думата на а, Иво Вайгъл, който е докладчик по а, темата. Благодаря, господин председател. А, Най-напред искам да благодаря на всички, които допринесоха а, за този доклад, към създаването на този доклад. Смятам, че този доклад е по-открит, по-насърчаващ, по-добър от предходните. Искам особено да благодаря на гръцките колеги за техния принос за постигане на този резултат. Споразумението между двете правителства – в Скопия и Атина, стана повод за оптимизъм у всички нас. Ние всички очакваме този дълго период на изчакване да приключи. Очакваме Македония да тръгне по пътя към присъединяване към Европейския съюз и НАТО. Искам да подчертая, че през последните години по време на този процес, докато Македония се опитваше да излезе от политическата криза, нашият парламент изигра значителна роля в, по отношение на парламентарната демокрация. Допринесахме за споразумението от Прищина, а също така допринесахме и за диалогът Жан Моне, който продължава и до сега. Разбира се, след като приемем този доклад и след като Македония разреши новата политическа криза, причинена от неодавнашния референдум, едни смятат, че той е успех, други смятат, че не е. Но след това ще трябва да се свърши още много работа. Македонците ще трябва да приемат общностното право във всички области на живота. И искам да приключа с следното. Искам да помоля всички да подкрепят устното изменение, което съм внесъл. Сега очакваме следващите стъпки да бъдат обявени от македонското правителство. Било като осигурят мнозинство в парламента за конституционна промяна, в подкрепа на конституционна промяна или пък да бъдат свикани, обявени нови избори. Важното е да продължим да подкрепяме македонското правителство в неговите усилия за по за сближаване с Европейския съюз и НАТО, стига, разбира се, населението на Македония да подкрепи тази цел и тези усилия. Благодаря, господин Питерле. И както и при другите случай. Този път имаме много повече желаящи за изказвания. Съжалявам. Иво Гавайгъл, съжалявам, казва председател. Разбира се, не е питал. <laughs> Иво Вайгъл се изказва. Е, е, Кукън, Филкенштайн, Танок, Сакорафа. Вие как се казвате? От коя група не... Да, разбира се, знам ви много добре. Има ли някои други колеги от Гърция? Започваме следват Кукан. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. А, а, искам да благодаря на господин Вайгъл, който много сериозно е приел своята задача като докладчик свършил е работата си компетентно, работил е за качество в сянка, работили е върху измененията и смятам, че трябва да подкрепим неговите, резултата от неговите усилия. Милата година, миналата седмица бях в София, където се срещнаха представители на балканските страни. И това беше въпрос, който всички обсъждаха положението на нещата в страната в Македония е драматично. Както ви спомена господин Вагел, след референдума, който беше проведен там. Единствената ми забележка е следната. Ако се окаже необходимо да се провеждат преждевременни е, избори, трябва да кажа, че това ще създаде една огромна бъркотия в страната и то задълго. И е, смятам, че трябва да е, гласуваме по резолюцията утре, за да има достатъчно време преди пленарното заседание е, да бъде актуализиран текста в зависимост от състоянието на нещата в страната. Благодаря, Епра Кукан, господин Фенкенштайн. Господин председател, господин Вагел, уважаеми колеги. Отговоря от името на питале, който не може да Господин Пицула, извинявайте. Подкрепям предложението да гласуваме утре. Знам, че някои се питат какъв е най-добрият начин да вървим от тук нататък, но смятам, че трябва точно така да направим, както беше предложено. Съжалявам за резултатите от референдума, който, при който нямаше достатъчно избирателна активност. Въпреки съпротивата на опозицията, надявам се, че споразумението с Гърция няма да стане колатерална жертва на партийните борби там. Възможно е да имаме и предсрочни избори, нещо, което господин Кукън спомена. Сега, за доклада за напредъка. В случая с Македония, можем наистина да говорим за напредък. Осезаем най-осезаемия напредък от всички страни, които се стремат да станат пълноправни членове на Европейския съюз. Задачата на сегашното правителство не беше никак лесна след годините застой и дори връщане назад от предишните правителства. Докладът отчита положително постигнатия напредък в отношенията с съседите, с България и Гърция на Македония. И смятам, че политическият климат в страната ще даде възможност за по-открити и плодотворни разговори. Ние подкрепяме тази култура на диалог. Не само правителството, но също и така и новият опозиционен водач а, имат заслуги за това. Не по-малко важно е да се спомене а, това, което още предстои да бъде свършено. Вътрешни реформи, подобряване на политическия климат в страната, създаване на по-открити канали за комуникации и диалог – не по-малко важно е че, да се спомене, че са необходими и по-нататъчни реформи в областта на економиката, съдебната власт, свободата на медиите и борбата с корупцията. В заключение, сегашното правителство а, показва, че то а, е, може да взима смели, сериозни решения – след проведен референдум трябва да продължим категорично да подкрепяме тези усилия за започване на предприсъединителни преговори до година. Благодаря на докладчика, благодаря за сътрудничеството. Надявам се, че утрешното резултати от точното гласуване ще покажат нашата подкрепа за народа на Македония. Благодаря. Благодаря, господин Флекенштайн. Сега че останах за ЕКР. Благодаря, господин председател. И аз искам да се присъединя към колегите да приветствам балансирания доклад на Ева Вагел и след преговори по а, компромисните споразумения а, ще имаме добър резултат. Пети компромис, който са третирани деликатни въпроси, ще има ключово значение – След това вече процеса на предпредседателните преговори разговорите за това ще имат само чисто академично значение, ако мога така да кажа. Поради ниската избирателна активност не се получава онзи резултат от референдума, който беше очакван. Мактио Нимец каза, че може би ще бъдат необходими още 25 години, за да бъде постигнато друго споразумение, ако изпуснем тази историческа възможност. Това се отнася не само за Македония, но също така и за целият процес на разширяване на Европейския съюз в Западните Балкани. Приветстваме общията насоченост на доклада и особено обръщането специално внимание за по-нататъчно подобряване на в областта на свободата на медиите, върховенството на закона, борбата с корупцията. Приветстваме също така подобряването на отношенията с съседите, особено България и Гърция. Благодаря на сътрудничеството на колегите по този доклад. Благодаря, Чарлз и Гошолтис. Е, Сакорахма от е, Обединената левица. Първо искам да благодаря на колегите за извършената работа и искам да благодаря и за доброто сътрудничество, което имахме до сега. Но споразумението, аз се обявявам против него. Наистина, тук става дума за нещо, което е изкуствена техническа конструкция и проблемите на региона изобщо не се разглеждат. Фактът, че се намесват представители на Европейския съюз, означава, че не са изпълнени основните задачи на демокрацията и Една от тях е съобразяване с волята на гражданите. Това, което се случи при референдума за Гърция, е, повтори се в във връзка с Брексита и е, просто гражданите обръщат гръб на Европейския съюз. Все пак обаче ние виждаме, че компетентните лица продължават да упражняват натиск и не искат да респектират волята на гражданите. Господин председател, аз мисля, че ние трябва да си задаваме въпроса защо нараства евроскептицизма и екстремизма. Демокрация означава убеждаване чрез диалог, не монолог, не заплахи, а демократичните институции трябва да бъдат респектирани. И същото се случва в Италия. Тази едностранна тактика много често сме наблюдавали, скъпи колеги, и може да има само отрицателно въздействие върху Европа. Трябва да внимаваме за нашето поведение. Благодаря. Благодаря. приемате ли синя карта въпрос с господин Флекенштайн? Една минута. Имам три въпроса. Първо, за съжалявам, обаче не приемам. Не приемам синята карта на господин Флекенштайн. Първо. И, и второ, смятам, че господин Флекенштайн е против Гърция. Той е сериозно, много сериозно ни обиди на последното заседание. Това трябва, не трябва да се забравя въпросите за нашата родина, за нашата, за нашата страна. Опитваме се да защитим нашите интереси по начин, който смятаме е за правилен. Господин Флегенштайн си има своето мнение. За синята карта беше като че ли въпрос на така едно една проява на хумор, но очевидно няма място за хумор в, в тази комисия днес. Но ще ти дам думата след следните двама записани. Господин Фидеос. Благодаря, господин председател. Референдумът, който се състоя миналата седмица, е недействителен, защото съгласно член 73 от Конституцията на страната не са участвали 50% от е, населението, което има право да участва. И е, всъщност се получи така, че референдумът все едно не се е състоял. Но самият факт, че той се състоя, е нещо, което засилва убеждението на гърците, че има проблеми с Македония и че има пречка по пъти към Европейския съюз. Всички знаят, че е, Македония в Европейския съюз всъщност е тема, която попада в е, компетенциите на самата държава. Благодаря. Thank you. Mr. Господин Благодаря, господин председател. Много добре. Хубаво е, че се опитваме да подпомогнем споразумение, което ще прекрати този дълъг смехотворен спор за името и ще спомогне за всички страни в Западните Балкани, които се сблъскват с немалко проблеми. Вчера в София и в Русе, друг български град, има случай, убийство на една българска журналистка. Трябва да ви кажа, че Необходима е много, необходим е много политическа смелост и от двете страни. за а, а, сключването на това споразумение, тъй като и в двете страни а, съществува демагогска, националистическа кампа, опозиция срещу споразумението. От една коалиция от фашисти и десни сили. Партията Нова демокрация, която за жалост е част от НП. Казвам за жалост, защото ние очакваме така по-отговорен подход от десните сили не става, да, да не бъдат присъединявани към тях националисти от дясната част на спектъра или неонацисти. И господин Сепръс и господин Заев призна, заслужават признание за тяхната политическа смелост да сключат това споразумение, което слага край, надяваме се, на дългогодишния спор Разбира се, тук има исторически причини за това, но спорът се водеше за името от много години. Господин Флекнещайн, ако имате въпроси, аз с удоволствие ще отговоря. Благодаря. Иска ли някой друг да вземе думата? Господин Флекенштайн, имате думата. Искам да посоча две неща. Ако съм ви обидил или съм обидил Гърция, съжалявам, това не беше намерението ми. Ние бихме могли да разговаряме по този въпрос, как е, бих могъл да формулирам нещата по друг начин. Но второ, е, няма значение какъв е резултатът от е, референдума. Сега вече нещата са в парламента и трябва да има достатъчно мнозинство от две трети за промяна на Конституцията, така че дискусията е малко академична. Трето, е, всъщност, е, вие не ми е, отговорихте и искам да попитам дали това беше вашето мнение или мнението на групата на зелените. Как бихте гласували вие утре? Това би било много интересно за мен. Благодаря. Can you answer how you will vote on the Бихте ли отговорили как ще гласувате утре по доклада? Въпросът ми е към зелените. А, няма зелени. Тук има съветник на зелените. Може би той ще говори с господин Флекенштайн, но няма членове от партията на зелените. И така, Заключителни бележки. Давам думата отново на господин Иво Вайгъл. Благодаря, господин председател. Не мога да добавя нищо. Искам само да се присъединя към колегата, който изрази признание за коража и творческата нагласа и на двамата министър-председатели, този на Македония и този на Гърция – които доказаха своята добра воля и това, че чрез нея могат да бъдат преодолени историческите предразсъдъци, като се тръгне към стабилност и взаимно разбирателство на Балканите. И второ, искам да направя нещо, което не съм правил до сега. Искам да се присъединя към всички, които изразиха признание за ролята на господин Танък в нашия парламент да ви слушаме, Чарлз, да слушаме вашите е, винаги много конструктивни, много добре подготвени, много добре аргументирани е, изказвания е, винаги е било удоволствие. Сигурно ще се срещаме и в бъдеще, тъй че благодаря за вашето сътрудничество през всички тези години. Благодаря на вас. Това е всичко по тази точка от дневния ред. Гласуване утре в 2.30 след обед. Сега преминаваме към точка 10 от дневния ред и имам честа да поканя господин Пашко да поеме председателската функция. Не, господин Кукан. Имам честа да поканя вас на председателското място. Надявам се да има някой готов да председателства заседанието. Ladies and gentlemen, dear colleagues, we... Госпожи и господа, уважаеми колеги, започваме работа по точка 10 от дневния ред. Прилагане на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина. Това е второ разискване на доклада за прилагане на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина. Без да се бавя, давам думата на господин Галер, за да представи проекта на доклад и коментарите към него. Благодаря, господин председател. Благодаря много, че имаме това второ разискване преди на 12 ноември да приемем а, този доклад за прилагането на споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Украина в нашата комисия. Миналата седмица имаше значителни конференции и парламентарни срещи, в които участваха членове на Европейския парламент. Така че тук мога да посоча меморандума с условията за четвъртата макрофинансова програма за помощ, за подпомагане. Искам накратко да кажа няколко думи за голямата конференция, която се състои всяка година Alter European Strategy Conference. След това дните на парламентарните комисии за, асоцииране в Лов и Иванов. След това имахме мисия в Мариопол и контактните линии. И също така миналия уикенд Ана Гонес участва е, също. Имаше едно първо заседание на парламентарната асамблея е, на е, асоциацията Молдова, Грузия и Украина. Когато погледнем последните тенденции, мога да посоча, че се радвам и съм благодарен, че в парламента има относително широк консенсус по отношение на нашата политика спрямо Украина. Това проистича и от постъпилите искания за изменения и компромисите, които са формулирани. Общото впечатление е, че реформите се извършват непрекъснато, макар и не в желаното от нас темпо. Украина реагира и е, е възприемчива за това, което ние очакваме от нея. Искам да спомена, че миналата седмица беше удължен срока на действие на закона за особения статут на определени райони в Донбас, т.е. Е, това са районите, които са окупирани около Ханск и Донецк. Е, това е положително развитие и ние следва да отбележим това в тази форма. Виждаме, че продължаването на реформите, например в е, областта на създаване на съдилища против корупцията продължават е, също така и по време на предизборната кампания. Това се чувства навсякъде. През март е, се предвиждат президентски избори. На заседанията на парламентарната комисия за асоцииране ние обсъдихме цялата палитра от теми, които са свързани с е, изпълнението на това споразумение по отношение на конкретната ситуация и отношенията с Русия. За съжаление обаче не се очертават положителни промени от руска страна. Не е видно че тя а, желая да изпълнява споразумението от Минск във всичките му части. Хуманитарната ситуация, особено в районите, които граничат с окупираните райони, е доста тежка. Ние участваме там с много проекти. Като цяло Европейският съюз премества своите акценти, акцентите на дейността си в източната част на страната в хуманитарната сфера, в инфраструктурата, а също така и в други важни за хората сфери. Резултатите от проучването на ОСР за окупираните райони сочи, че все още на ОИСР не се осигурява пълен достъп навсякъде, така че те не могат да оценят изцяло ситуацията в всички райони. Волята на парламентаристите е на лице и тук искам да спомена заседанието, което се състоя миналия уикенд в Тифлис. На лице е воля на парламентаристите – тези три тясно свързани с нас държави Украина, Грузия и Молдавия да започнат изпълнението на сключените договори и този процес да се ускори. Споменах накратко, че новата програма за макрофинансова помощ тече паралелно с тази ЕС конференция в е, Киев. Е, подписана е от заместник-председателя на комисията Домбровски и там също са отразени много от е, изисканите от нас условия. Но е, едно нещо ме кара да се замисля, когато чух за едно публикувано изследване на колегата Шолц, че украинската държава трябва да има по-ефективна данъчна политика, така че да реализира по-високи данъчни приходи от богатите си граждани. И е, сега, ако трябва да се въведе нова данъчна политика, тя почти ще достигне обема на отпусканите от нас помощи. Сега, реформата в сферата на децентрализацията. Повече от 700 сливания на общини е, бяха извършени, 120 още се подготвят, обаче е, конституиращите из избори на общинско равнище още не са проведени. Аз е, мисля, че може би тук е, има блокиране предвид изборите. Новата Централна избирателна комисия, чието членове са е, избрани, слава Богу, с изключение на един от опозиционния блок, трябва да разчистят пътя. Това посочихме в нашия доклад. Така че е, тези общински избори да могат да се проведат така, както се предвижда през следващите месеци. Европейския съюз подкрепя този проект за децентрализация с 102 милиона евро. Аз казах, първото обсъждане с докладчиците от другите политически групи показва е, много голямо съгласие. Страната върви в добра посока, но съществуват проблеми, които трябва да бъдат решени и които не бива да се блокират от предизборната кампания. Аз съм сигурен, че ние ще представим и други добри препоръки на гласуване и е, те ще бъдат подкрепени от широко мнозинство. И накрая искам да изразя моето облегчение, че е, този е, уикенд дойде добра новина от е, сибирския затвор, че Олег Сенсов е приключил представа си там след 144 дни. Според мен е добре, че той е направил това, защото той е, трябва да живее за Украина, а не да умре заради Путин. Е, с това искам да приключа моето изказване. Благодаря. Благодаря, господин Галер, за извънредно подробното въведение. Сега давам думата на представителите на политически групи. Най-напред господин Пашко, който ще се изкаже от името на господин Пицула. Благодаря. Ще направя изложение на това, което господин Пицула би желал да каже. Първо той благодари на докладчика за сътрудничеството с докладчиците в Сянка – той е убеден, че текстът в резултат на това сега е много по-добър. В измененията си той акцентира върху необходимостта от подобряване на социалното положение в страната и необходимостта от по-нататъчни национални реформи. Борба с корупцията на национално, регионално и местно ниво. Това трябва да бъде приоритетът трябва да се зачита функционирането на Националното бюро за борба с корупцията, което да бъде снабдено с необходимите за дейността му средства. Колегата също подчертава необходимостта от укрепване на административния капацитет на държавните институции, които имат ключово значение за изпълнението на договора. Той споменава също допитването до обществото, научните изследвания, проучванията и проучването на резултатите от прилагане – на законодателството с цел подобряване на неговото качество. В заключение, колегата благодари на господин Галер за това, че е взел предвид повечето от предложенията му и изразява готовността си да съдейства в работата върху доклада до окончателното му приключване. Благодаря, Екаре, господин Данък. Поздравления към господин Галер, отдавнашен колега. В продължение на десетилетие следим положението в Украина през 2002 година. Аз бях първият, който написа в Wall Street Journal, че Украина може би има евроатлантическа перспектива. Тогава колегите от НПМ ме нападнаха за това ми предложение. И за това мога да кажа, че съм че 15 години по-късно съм едновременно тъжен и щастлив от мястото, до което сме стигнали. Тъжен съм, че Украина не получи статус на страна кандидатка, а Русия нападна страната в нарушение на всички норми на международното право. Но пък съм доволен, че имаме споразумение за асоцииране, споразумение за всестранно сътрудничество, че економиката на страната се стабилизира с по-широка търговия и чрез повече отстъпки. Ние в Великобритания, като отиваме вече към окончателната развръзка в ситуацията с Брексит, мога да кажа, че много от нас, които биха желали по-тесни връзки с Европейския съюз, ще се радват на това отношенията между Великобритания и Съюза да приличат на тези с Украина. Да бъдем по-близки, а не да извършим този развод, към който, за съжаление, се ориентирахме. Благодаря още веднъж на докладчика. Благодаря. Не виждам представители на другите политически групи, поради което давам думата на заинтересованите да се изкажат колеги. Първо, госпожа Бочко. Köszönöm szépen. Е, én is gratulálnék a благодаря. Аз е, също искам да поздравя докладчика. Благодаря най-сърдечно за неговата работа и по много неща мога да се съглася с него. На първо място за това, че естествено е отбелязан напредък. Доста реформи са изпълнени, но процесът не е перфектен. Има още някои крачки, които трябва да се предприемат. Аз внесох някои изменения, които са свързани с защита на младсенствата и ги внесох от името на цялата унгарска делегация. Във връзка с Украина е много важно да се изтъкне този аспект не само във връзка с Сърбия и Косово, но и във връзка с Украина. От една страна, често се наблюдават проблеми във връзка с езиците на малцинствата и мисля, че ние трябва да работим за отстраняване на тези проблеми и за намаляване на напрежението. И също така трябва да припомним на Украина, че следва да спазва относимите правила във връзка с закона за образованието, например. Там Украина обеща да се приеме закон за езиците в по-късен момент този закон може да засили напрежението между мълцинствата и украинците и мисля, че това не е добро развитие, поради което ние трябва много внимателно да следим да не се стигне до изостряне на ситуацията. Освен това, искам да посоча, че в Украина има дясно популистски националистски организации, които нарушават е, определени украински закони. Например, има петиция, с която се призовава унгарците да бъдат депортирани от Украина. Аз мисля, че ние не би трябвало безучастно да приемаме това. Освен това има един интернет портал, където определени лица от определени мълцинства са посочени като врагове на нацията. Мисля, че това са неща, които не трябва да ни оставят безучастни. Ние трябва да накараме Украина да предприеме мерки срещу тези действия, защото наше задължение е да се погрижим Украина да приеме онези е, европейски ценности, които изповядваме и ние. Благодаря. Much, Благодаря, госпожо Бочкор. Госпожа Гомеш. So Благодаря господин председател. Искам да подкрепя господин Майкъл Галер и да му кажа, че много силно поддържам всичко, което е направил той и което прави в отношенията ни с Украина, за да бъде в състояние страната да се справи с предизвикателствата, както вътрешни, така и външни, особено агресията от страна на Русия. Искам само да добавя и да подкрепя господин Галер за това, че говори за Интерпарламентарната асамблея, чието заседание миналата седмица посетихме в Тбилиси. Тази форма интерпарламентарна конференция може да бъде много полезна, не само за трите страни, които участваха, но и за нас, защото чрез такива прояви можем е, по-добре да вникнем в потребностите на страните и да ги подпомогнем по-ефикасно имам отчетливото усещане, че следва да направим повече и че можем да направим повече. И това особено въжи за хората от гражданското общество в Украина, които се борят с корупцията. Зная, че дейността ни вече значима, но можем да направим така, че тя да е по-резултатна. Не само чрез това да доведе до ефективно преследване на онези, които в миналото са били ангажирани в корупционни прояви в миналото при Янукович, но и сега, но можем да помогнем повече и за това Украина да си възстанови имуществото, което е било откраднато чрез корупция. Мисля, че гражданското общество на страната върши фантастична работа това отношение и няма достатъчно помощ от наша страна. Мисля, че ние като партньори имаме да направим много в това отношение. И част от парите, които са присвоени чрез корупция, са така да се каже паркирани. Те се трупат в някои от нашите държави членки. И мисля, че има какво да направим не само за привличане на виновните към отговорност, но и за да бъдат върнати онези средства, на които украинската държава правомерно е, може да разчита. Благодаря, господин Сосниев. Я chciałem zaprotestować по raz kolejny противко. Искам да протестирам отново срещу постоянното налагане на Истанбулската конвенция. Това не е официален документ на Европейския съюз, това не е общо становище на всички държави членки. Когато ние се присъединихме към Европейския съюз, ни беше гарантирано, че нашето многообразие ще бъде респектирано и че държавите могат да се присъединяват към някои конвенции или не. А вие просто приемате това като единствена политическа опция в Европейския съюз. Аз протестирам е, да се изказват такива призиви за включване на подписването на тази конвенция. Е, Полша не я подписа и смятам, че имаме право. Благодаря. Не виждам други искания за изказване, затова ще помоля господин Галер да обобщи протеклата дискусия. Заповядайте. Благодаря, благодаря колеги, благодаря за вашите коментари. Мисля, че повечето граждани на Украина се интересуват преди всичко от социалните условия, в които живеят, от условията на всекидневния си живот. Позоваваме се на тези условия. А също така и борбата с корупцията на всички равнища. Нещо, което заедно с гражданите на Украина и с реформаторските сили, истинските реформаторски сили, ще продължим да се борим да постигнем. Много важно е, разбира се, да се възстановят а, средствата а, в националния бюджет, средства, които принадлежат на гражданите, колкото до въпросите за смълцинствата. Този въпрос е, беше обсъждан на широко на Комисията по парламентарно асоцииране, парламентарната комисия е по асоциирането, ще излеза с коментари на вашите изменения едната седмица, за да видим как може да решим този проблем. Планирано е и друго заседание. Ще видим какви са мненията по този въпрос като този процес се включва и размяна на писма. А конкретно по въпроса, мисля, че Украина трябва да се спазва международните си задължения. Не трябва да драматизираме положението. Не трябва да се вслушваме в каквито и да е екстремистски призиви и възгледи, било качени онлайн, било които прозвучават от другаде. По всички въпроси съществуват екстремни мнения, но в никакъв случай не трябва те да се взимат предвид. И в никакъв случай не трябва да се смята, че това е политиката на страната. Не всичко това има отношение към нашата работа. Екстремизмът никога не е довел до нещо хубаво. Всеки трябва да изпълнява задълженията си. Ще трябва да видим какъв е всъщност обсега на този закон и доколко той е съвместим с тези задължения, които споменах. Благодаря. Благодаря, господин Галер. С това приключваме дебата по тази точка от дневния ред. Гласуването в АФЕТ е насрочено за 12 ноември. За това приключваме работа за днес. Изчерпахме дневния ред. Закривам заседанието.